Президент Давид Сасоли, шер Шарл. Уважаеми господин председател Сасоли, скъпи Шарл, скъпа Урсула, скъпи колеги, най-напред бих желал да и отдам почета си на всички здравни работници, които са на огнената линия в борбата срещу COVID-19. Битката все още не е приключила. Искам да благодаря на всички, които укрепиха нашата демокрация, показаха нейната сила които работят при трудни условия разтърсили живота на всички европейски граждани. Трябва да проявим солидарност, колективна изобретателност в нашето европейско ежедневие. Живеем в трудни моменти, които са изпитание за всички нас. Изборът обаче, който ще направим, ще определи какъв ще бъде новия начин на живот. Трябва да създадем света след кризата за да се справим с кризата, на, на първо място трябва, разбира се, да а, подпомогнем здравните работници. Трябва да признаем обаче, че в началото на кризата Европейската комисия така не предприе веднага мерки и не всички държави членки реагираха бързо и това остави горчив привкус в на европейските граждани. Проявихме е, егоизъм и това разбира се ни отслаби. Разбира се, всъщност тези маски, които ни предпазват от вируса, трябва да бъдат свалени, за да имаме смелостта и да признаем грешките си. С други думи, трябва да бъдем много по-устойчиви и нуждаем се от хеликоптери, разбира се, които бързо да преминават границите, да превеждат пациентите от една държава в друга. Трябва да се подкрепяме нашите учени и изследователи, които да намерят медицинско средство срещу това заболяване. И затова европейският отговор трябва да бъде структуриран. Това означава, че Европа трябва да бъде за следващи кризи много по-добре подготвен. Трябва да сме готови да се изправим напълно независими пред следващата криза, което означава, че сега ние трябва да създадем е, съответните механизми. На второ място искам да се спра на економиката. Всички казваме, че каквото и да е струва, ние трябва да предприемем нещо. И сега настъпи този момент да действаме не можем сами да се справим с тази а, криза. Колкото и да сме мощни а, а, по-отделно. И това не въжи само за еврозоната. Не трябва да предприемаме единични действия, а солидарни. Нека да се обединим, за да бъде отговорът ни силен и, както каза а, госпожа фон дер Лайен, да изготвим нов маршал план. Нуждаем се, им, имаме стратегията и сега трябва да проявим амбицията, за да я реализираме. Това въжи и за инвестициите, за работните места, за малките и средни предприятия, за промишлеността на бъдещето. И съответно трябва да укрепим вътрешния пазар. На трето място не съм съгласен, че авторитарните режими са, се справят по-добре защото трябва е, да се спазва свободата и общите правила. И всъщност виждаме, че в тоталитарните режими използват отрова. И това въжи, разбира се, за Европа, включая и за Виктор Орбан. Каквото и да струва, ние трябва да защитим нашата демокрация, нашите демократични права с всички възможни средства. И в този контекст възниква следния въпрос. Каква ще бъде Европа след тази криза? Дали ще бъде Европа по-отслабена или Европа ще излезе много по-силно от кризата? Нека да не изчакаме следната криза, и да разберем, че бъдещето принадлежи на всички нас румънци, поляци, шведи. Нека да не мислим само за нашия индивидуализъм. Трябва да работим заедно и то много по-добре. И конференцията за бъдещето на Европа е чудесна възможност да обмислим тези въпроси, да поставим европейския си дом в ред, да го подредим и да го изградим много по-демократичен. Нека да не говорим само за война, но нека да се подготвим всъщност а, и да бъдем готови да се борим срещу нашите предразсъдъци, срещу а, нашето суеверие и нашето дволичие. И по този начин ние ще излезем от кризата. Благодаря ви. Е, Благодаря. Господин Кампоменози има думата. Благодаря, господин председател, госпожо Фондерлайн. Благодаря за вашето присъствие. При последното заседание колеги не можеха да дойдат в Брюксел, но смятам, че това е важно. Важно е да сме тук. Така както националните правителства работят, така е важно и ние да работим тук. Ломпартия е много близо до моя град и познавам много приятели и роднини – които са в ужасяваща ситуация. Хора, които умряха или страдат в момента. Някои хора все още не разбират, че отчаянието се шири сред хората. Има хора, които се борят сами срещу вируса. Било то защото са в карантина или защото по принцип са сами и не могат или пък не могат да подкрепят приятелите си, роднините си или пък са в болница. Понякога роднини не могат да присъстват на погребението на, на роднина. Има много хора, които са в хоум офис и искат да работят или пък е, работници, които са в производството, искат да се върнат на работа. Знаем, има процедури знаем, економиката и производството трябва да се задействат отново, но най-важното е хората да са сигурни, когато се върнат на работа. Проблемът обаче е, ако и когато излезем от кризата, въпросът е какво може да направим за това на европейско равнище – каква е нашата изходна точка в момента? Важно е да сме фокусирани, важно е да разберем, че тези правила – засягат най-уязвимите райони. Наистина, ам, кризата бе причинена от външен фактор. Можеше да е спекулация, можеше причината да е война. Това няма значение. Въпросът е, че кризата ни засяга, засяга цялата нашата система из основи. Нека не правим грешките, които правихме преди. Важно е да се спазват правилата. Но когато говорим за Европейския съюз, знаем, има търговски сделки, има други сделки, които трябва да се спазват, но ние не може да, из, да произвеждаме. Нашите производства трябва да станат производства концентрирани върху нашите страни. Или пък изследванията, ето президентът на Украина намали Е, е, средствата за изследвания, това ние не може да си позволим, не бива да го правим. Опитваме се да дадем европейска перспектива на хората, но според мен най-важното е комуникацията. Трябва да защитим Европейската комисия. Тя е жертва на самата себе си, на лошата комуникация. Хората го виждат. Естествено, бюджетът може да бъде използван по продуктивен начин, това е така, но дали има достатъчно пари, дали ресурсите ще стигнат. Държавите, членки, те трябва да направят каквото трябва, трябва да се спазват правилата но истината е, че в един момент ние ще платим цената за всичко. Европейският съвет трябва да заседава и трябва да, да се даде мандат от Европейския от Италианския парламент на господин Сасоли за това. В Италия има криза, много дълбока криза, но съм сигурен, че Италия ще се справи. Не зная обаче как. Не зная как и Европа ще се справи с тази криза. Благодаря, господин Ламберц. Благодаря, господин председател. Скъпи съграждани, Обръщам се към вас от пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел. Това е сърцето на европейската демокрация. Демокрация, която малко се забави, защото всички ние по някакъв начин сме засегнати от тази пандемия. Нека не забравяме десетките хиляди а, е, жертви на тази криза и техните близки. Всички ние а, е, сме жертва на карантината, на самоизолацията. Искам да благодаря на всички тези, които всеки ден <clears throat> се грижат за болните и за жертвите. От цялото си сърце Искам да благодаря на всички тези, които останаха на поста си и които дават по този начин, чрез своята дейност, позволяват на европейското същество да, общество да функционира. За първи път сме изправени пред такава криза от 45-та година насам. Нечувани времена съм. Обаче трябва да открием, че всъщност ам, ам, економическата криза удари много жестоко именно нашите здравни системи. И това се отрази също така и върху най-уязвимите в нашите общества. Милиони европейци всеки месец изпадат в по-голяма бедност стават безработни, не всички разполагат с средства да се изхранват, така че хранителната банка за съжаление, не във всяка държава членка разполага с достатъчно ресурси и статистиката посочва, между впрочем, а, че а, риска от бедност се увеличава. Риска от изпадане от образователната система. И между впрочем, в цялата тази несигурност и цялата тази, този риск от бедност, къде се случва той в Европа? Не бива да забравяме това. Не бива да забравяме това време. Много ме притеснява следното а именно рисковете. Кои са рисковете, които могат да се отразят, отразят върху най-уязвимите? Тези, които, например, а, са в карантина и само из, изолирани а, в бедни квартали, или тези, които живеят на улицата, или тези, които живеят при нечовешки, недостойни условия, и то в Европейския съюз или тези, които са избягали от а, военни конфликти и са намерили убежище при нас. Това, което направихме преди 10 години е, по време на финансовата криза, между впрочем, задълбочи и наравенството тук. Вторият риск е представен пред здравните системи в нашите е, общества. Виждаме, че всъщност е, е, властта в някои държави членки окупира демокрацията. И това се отразява и също така на нашето общество, на неговата сигурност и е, се създават на някои места е, един, е, едно непрекъснато наблюдение. <clears throat> На трето място, нашата планета – макар и да сме закъсняли и да не сме толкова а, амбициозни, нека да запретнем ръкави и всъщност а, да заживеем след тази криза в по-голяма хармония с природата. Нека коронавируса да ни ни спре. Световният пазар ще започне да работи от утре. И той трябва да помогне именно за опазването на природата. Четвъртият риск може да се окаже фатален за демокрацията и за европейския проект. Тази пандемия показа, че всъщност държавите членки не са подготвени. И броят на смъртните случаи показва това. Тоест, ние не сме подготвени за отговор на пандемията, а не сме и подготвени също така за да задвижим и съживим економиката след кризата. Така че ние всички трябва да намерим средствата необходими да съживим економиката. И трябва заедно да го направим това, за да излезем заедно успешно от а, а, кризата. ако всяка държава членка се справя сама с кризата, тя е обречена. На всяко едно ниво. Обръщам се към Хопка Хубстра, Нидерландия искам да ви кажа, че вашата страна, както Германия, Финландия, Австрия, всички така наречени чисти страни, трезво мислещи страни, участват в економическото изграждане на Европейския съюз. Но мога да ви кажа, че всъщност тази солидарност плати своята цена за единния пазар и за валутния съюз. И а, всъщност нидерландското правителство въведе бюджетни а, рестрикции, но по този начин от невъзможността на други държави членки да се възползват от европейските средства. Така че това е недопустимо. Уважаеми колеги, вие познавате ме, познавате ме, познавате зелените. И ние обаче не свеждаме глава по време на бурята и ще се изправим след нея. И ние ще погледнем към нови хоризонти за нашето общество. Кои са възможностите, които ние виждаме? Нека първо да видим какво става с големите а, фирми, с тези, които печелят много, без значение в коя област, било то в футбола, спорта или в бизнеса. Тоест, ние трябва да обърнем внимание към тези, които обработват земята, тези, които се грижат за а, нашето здраве. и които всъщност поддържат живота в нашето общество. До сега си мислихме, че пазарът всъщност е, е основата на всичко и кризата преди 10 години показа, че тази идеология не е успешна. Реалността е, че трябва да се защитава общият интерес. И на първо място именно да се укрепят демократичните институции и а, публичните услуги. Кризата с коронавируса нанесе фатален удар. И тя ни припомня, че ние сме част от общата, голямата природа. И тя не ни принадлежи, ние и принадлежим и ние трябва да я уважаваме, трябва да я опазваме. Друга жертва на вируса именно може да бъде нашето мислене, да сме по-бързи, да искаме повече, без ограничения. И по този начин ние ще унищожим нашата планета. В това число и нас самите. Именно това непрекъснато увеличаване ефективност, измервани с печалбата, винаги ще бъдат в ощърп на нашата устойчивост и способност да се справяме с подобни шокове. Не можем непрекъснато а, да говорим и да мислим за растеж и за увеличаване. Естествено, че за живота е необходим материалният комфорт, но за целта се нуждаем също така и от пространство да бъдем в взаимоотношения помежду си. Скъпи съграждани, скъпи колеги, тази пандемия нанесе огромен удар върху цялото човечество и планета. И ние трябва да помислим какъв ще бъде пътя, по който ще поемем. Нека да поемем всъщност ам, нашата отговорност. Не можем просто да задвижим машината, както преди кризата с коронавируса. Един пример. А ако тази пандемия показа колко е уязвимо нашето общество, чрез тази цялата глобализация, то ние трябва да се обърнем към себе си. Има разлика между местното производство и световното производство и всъщност да обърнем внимание, да отчетем богатството на нашите страни. И трябва да си дадем сметка как ще работи за напред обществото и как ще съградим един достоен живот за всички, а не да мислим само за печалбата. Нека да бъдем интелигентно мислещи, изобретателни граждани. Нека да мобилизираме сили и да всички тези които вече казаха, че живе, искат же да живеят по нов начин, да се предвиждат по друг начин, да имат, да изграждат други взаимоотношения. Ние сме готови да ги подкрепим. И именно тук в сърцето на европейските институции и се обръщам тук към а, а, председателя на съвета, който представлява държавните правителствени и а, държавни ръководители. Искам да ви кажа, че всъщност а, именно демократичните стойности и ценности на Европейския съюз са застрашени. Защото това, пред което сме изправени, удара, който понесохме, е за всички ни. Егоизмът на национално ниво ще ни отдави. Корабът ще потъне. Трябва да намерим правилния път за бъдещето си. Благодаря, президенте Ламберт. Е, турнямо... Eh, Благодаря, господин Ламберц. А сега господин Фито имаме дистанционно участие от него. Благодаря ви. Благодаря, председател Сасоли. Благодаря за възможността да взема участие по този начин. Аз планирам колкото се може по-скоро да се върна в парламента. Искам да говоря най-напред като италянец. Искам да напомня за хилядите жертви, които, чието списък непрекъснато се увеличава. Ситуацията е много драматична. Аз също бих искал да подчертая абсолютната, но прекрасната работа, която се върши от полицаи, от медицински работници, от всички от тези, които ни помагат в тази пандемия. Важно е обаче не само да мислим за това какво може да се случи, но е важно също така да си направим равносметко за това какво се случи. Нека кажем съвсем ясно, че Европа не бе подготвена. Изобщо не бе подготвена. Не бе подготвена по отношение на координацията, която трябваше да се случи Даже някои държави членки се държаха много егоистично. Ние непрекъснато говорим за солидарност. Солидарността трябваше да ни води, трябваше да си помагаме, трябваше да се помагаме особено на страните, които бяха най-тежко засегнати. Но това не стана. Това трябва да осъзнаем – Важно е да мислим и какво ще се случи в бъдеще. След тази стратегия е важно да знаем какво ще правим, какво ще се случи в Европа е, по отношение на економиката. Економиката страда в момента много. Опасявам се, че щетите може да са необратими. Искам да се спра най-напред на следното. Имам ужасяващото чувство, че сякаш продължаваме да мислим и действаме както преди пандемията. Говорим, обсъждаме, правим резолюции, гласуваме. Ние сме против тази резолюция като политическа група не бива да инструментализираме политиката в момента. Например, член 7 срещу полското и унгарското правителство. Те са много ненавременни, тези мерки в момента. За момента трябва да се съсредоточим главно върху економиката. Трябва да сме много ясни в отговора си към гражданите, към бизнеса. Трябва да помогнем на най-засегнатите сектори, като туризма, транспорта, селското стопанство, производството. Всички тези сектори, които са в драматично положение и които имат нужда от ясни перспективи. Имаме различни инструменти, инициативи, като СУР, като ЕАБ, но пак опираме до бюрокрацията, опираме до европейския бюджет. Зная, има хора, които казват, че тези инструменти ще са разумни, ще помогнат, но ако бюджета не бъде преосмислен из основи, тези програми няма да задействат. Или пък други програми, например Зеленият пакт. Този пакт е невъзможен в този контекст, в настоящия контекст. Трябва да преосмислим избора, който правим, всеки избор, който правим. Трябва да сме много ясни в отговорите си. Трябва да сме иновативни в инструментите, които избираме. Те трябва да стъпват на солидарността. Това очакват хората. Мисля, че това трябва да бъде нашия принос като политическа група. Благодаря, господин Фито. Госпожа Опри. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от името на единната, обединената европейска левица, изразявам съболезнованията си е, е, на близките на пострадалите, е, солидарността си е, с всички, които са на предната линия днес, е, е, с целия европейски, всички европейски граждани. И Съюзът се нуждае от колективни, безкорисни действия. Знаем, че здравните ни системи са жизненно важни за всички и следва да се спре разпространението на заразата. Следва да се направи всичко, да не се стъписваме пред проблемите и нежеланието на някои да обединят усилията си. Първо да кажем ясно какви са причините за това бедствие как да обясним, че в текста на днешната резолюция, която следва да бъде гласувана, няма и една дума за лишаването на здравните ни системи от необходимото бюджетно финансиране. Нито една дума за бюджетните съкръщения, от които действат от години. Уважаеми колеги, бюджетни съкръщения костват човешки живот и ние тук в Европейския парламент не можем да се примирим. От 2011 до 2018 година нееднократно Европейската комисия призвава държавите членки да намалят разходите за здравеопазването. И това трябва да се каже, за да бъдат излечени необходимите политически полки. Наш дълг е категорично да кажем не е, е, на всички мерки за бюджетни е, съкръщения, свързани с ползването на европейските фондове. И докато а, а, гражданите на Италия а, умират, а, Италия а, а, не може да, да приеме този а, горчив подарък, в кавички, който а, и дава а, Европейския съюз да се починиш или да загинеш. Това не може да бъде альтернатива. Е, не може държавният дълг да продължава да бъде дъбоклев меч е, над главите на европейците. И междувременно трипартидните е, партньори вече повтарят на нов глас старата песен. кризата е тежка, струва пари, нужно да бъдат затегнати коланите, и така накрая ще какво? Както винаги, обикновените хора ще платят от джоба си е, за тази криза. Е, и е, всичките ни похвални думи за онези, които днес се борят за човешки живот, ще се окажат празен звук. Единствения път не е и не са бюджетните ограничения. Сякаш този прословут държавен дълг е, е неотменим, непреодолим. Не можем повече да, да, да бъдем пленници на тази логик. Както е казал на времето Албер Камю, е следва да се откажем от механистичното гледище. Е, и изходът, изходът е известен. Е, е, цената на кризата следва да бъде разпределена и да участват с повече дял у нези, които разполагат с повече средства. Нужно е да се опозотвори паричната политика, за да се сложат сложи край на бюджетните е, ограничения. Защо да се пречи на Централната Европейска е, банка да финансира пряко държавите, както го прави е, Централната банка на Великобритания? Е, защо е, постепенно да не бъдат отписани натрупаните задължения, както вече не веднъж е правено в историята на нашия континент? Всички тези табута трябва да бъдат отхвърлени, е, уважаеми колеги. Това е единствения начин да се справим с епидемията днес и с климатичните предизвикателства утре. Е, всички тези предизвикателства, уви обаче, мнозина от вас ги пренебрегват. Затварят си очите за тях, а Европейският парламент, парламент не може да мълчи. Нека не бъдем мълчаливи зрители. Е, нека имаме коража е, да отхвърлим старите догми, на които дължим днешната катастрофа. Благодаря. Благодаря. Господин Джендерси след това. Uh, Благодаря на госпожа фон дер Лайн и на господин Мишел за е, тяхното присъствие. Благодаря и на нашите служители. В, една, в едно време на криза разбираме колко мала, колко тесен е нашия обхват. Всички вие говорихте за бъдещето на Европейския съюз, но то зависи от начина по който се справим с кризата. За съжаление, Европейския съюз няма много опит с управление на кризи. За съжаление, през 2008 година кризата има все още последствия в Европейския съюз. Последствията бяха ужасяващи и все още се усещат, особено за периферните страни. Миграцията също не бе управлявана добре. А управление на кризи при миграция, това е ужасно. Надяваме се, че управлението на тази криза ще е по-различно. Господин Мишел говори за реформиране на институциите под натиска на гражданите. Това е вярно. Наистина има нужда от реформа на институцията, защото <clears throat> ако това не се случи, европейските граждани ще обърнат гръб на Европейския съюз и ще потърсят по-лесни решения нашите врагове ще използват ситуацията. Ерата след COVID трябва да се основава на сътрудничество и солидарност, но също така и на субсидиарност, което означава локалното, местното равнище да бъде приоритизирано. Това ще бъде ситуация, в която националните държави ще могат да действат по-ефективно и ще действат в сътрудничество с други национални държави на европейско и глобално равнище. И така, нека се подготвим за това бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Сейм. А сега госпожа Деланге. Благодаря, господин процетел. Последния път, когато се изказах тук в тази зола, аз споменах героите в тази а, а, криза, като сестра ми, например, която е медицинска сестра в ортопедията и тя непрекъснато работи при а, тежки условия в Мастрищ. И тя ми казва, разказа ми за, за хора, които умират сами, а, без а, а, роднините си. Медицинските сестри и лекарите се опитват а, да излекува тези рани. Аз разбира се, искам да благодаря на, на съвета за всички усилия, но всички сестри не се нуждаят и здравните работници не се нуждаят от нови дебати за единия пазар. Не ме разбирайте погрешно. Естествено, че единия пазар ще бъде двигателната сила на цялото економическо възстановяване след тази криза Просто и, и, Европейската комисия трябва наистина да се е, да представи добър бюджет. Не ме разбирате погрешно, но всички здравни работници, включая и сестра ми, се нуждаят от предпазни маски, те се нуждаят от предпазни средства, от дихателни апарати. Против случай ние няма да се справим добре с тази криза, както в други части на света. Това, което се нуждае сестра ми, тя се нуждае от действителна солидарност. Имам преди всички тези интубирани пациенти, които, например, бяха преместени от Нидерландия в, в, в, в Германия и тя не може да. не, тя не се интересува от това дали хората се спорят за това дали Италия получава повече помощи от Русия, а не от Европейския съюз. Важно е за всички хора Европа да се получи от а, грешките си. Има грешки. Естествено, че има грешки. Една държава а, членка прави едно, друга прави друго, а съветът повтаря, ще повтори същата грешка. Тоест, комисията иска да предложи в новия бюджет единство и солидарност. Добре, поздравявам комисията. Наистина трябва да се придържате към тези а, насоки е да покажете на сестра ми и на всички други здравни работници, че Европа може да се получи от грешките си и да бъде по-добра. Благодаря ви. Благодаря, колегата Деланге. Колегата Бинефей има думата. Благодаря, господин председател, ние приветстваме до сега приятите мерки в борбата срещу COVID-19, но те трябва да бъдат и по-амбициозни, да доведат до осезаеми резултати за всички наши съграждани, особено най-уязвимите, е, социално слабите, хората с увреждания, възрастните, е, фондът за най-тежко пострадалите, който ще заработи, би следвало да бъде снабден с повече е, ресурси. Е, Международният валутен фонд прогнозира повече от 7% спад на брутния вътрешен продукт. Е, нужно ни е да направим повече. Огромен план за оживление е необходим е, с финансиране без условия. Всяка страна е, ще направи преценка доколко може да се възползва от тези средства, но дори те не са достатъчни. Отново трябва да се постави на дневен ред въпроса за специални облигации – общоевропейски облигации за възстановяване. Е, и тук не става въпрос за щедро отношение към едни или други, а за гарантиране на нашето бъдеще, на европейския начин на живот. Време не остава. Е, председателката на комисията цитира тук Спинели, е, но не е достатъчно да цитираш е, е, историята. Е, следва да се окажеш на нейната висота, да, да действаш така, че да не я е, повтаряш. Това искат от нас нашите съграждани и според мен те са прави. Нека да не ги разочароваме. Господин Сежане има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, ще ми се да вярвам, че текстът, който гласуваме днес, ще се окаже най-значим по време на нашия мандат. Защо? Защото този текст проистича почти пряко от е, европейския народ. Тук този, този текст защитава общо европейския интерес. Той не е нито скандинавски, нито средиземноморски, нито западен, нито източен, не е политизиран, не е партиен. Това е текст за онези, които днес на предната линия се борят за човешкия живот това е текст за работниците в магазините, за, за водачите на, на товарни камиони, за, за маските, за заетостта, за Европейската инвестиционна банка, която да осигури нови средства за, за капиталовложения. Става въпрос за живота, за децата ни, за френските, словашките, холандските, е, които след някоя друга година е, ще излязат на пазара на, на труда и е, ние ще трябва да им осигурим възможности. Всички заедно. Така че, господин председател, това, че залата тук е почти празна, е само оптична иллюзия. Е, ние тук представяме е, стотина е, политически партии от цяла Европа. Ние сме представители на европейския народ, избрани от него и следва да намерим съгласие помежду си. Е, и не би трябвало. Прискърбно е, че днес Европейския съюз е, изглежда е, така дълбоко разединен в разрез с обществените настроения. И моят призив е отправен към членовете на съвет. Госпожи и господа, държавни и правителствени ръководители, търсите е, е, договореност помежду си, няма нужда повече да я търсите. Ето я тази договореност, резолюцията на Европейския парламент, е, е която е, обединява въжделенията на европейските граждани. Вслушайте се в парламент, слушайте се е, в е, европейското обществено мнение. Е, ние договорихме този текст не от партийните си позиции, все всеки един от нас. Оказахме се на висотата на, на своята отговорност. Сега е ваш ред. Благодаря. Благодаря на колегата Сежурне. Думата има колегата Мариани. Благодаря, господин председател. Тази здравна криза показа, че всъщност последствията са много а, сериозни. И в началото на тази криза Европейския съюз показа, че не е подготвен. Не, не е достатъчно просто само да запретнем ръкави. Когато обществата са изправени пред подобна огромна криза, като тази с коронавируса, ние се нуждаем от нови альтернативи, но не от митове, защото митовете всъщност са свързани с а, иллюзии, а пък фантомите са свързани с мечтите на европейските народи. Във Франция, например, правителството, което представи а, а, бюджет а, за социалните осигурителни системи, които са доста намалени над 4 милиарда и са предвидени един, а, около 1 милиард за а, болниците. По никакъв начин обаче не можем да възстановим а, щетите върху економиката и то от последните години, не само сега. Цяла Европа е изолирана, гражданите са в карантина. Нуждаем се обаче от единен план, за да продължи не само борбата с коронавируса, но и да възвърнем доверието на гражданите. Европейската е, комисия протестира срещу а, някои мерки, например, наложени в а, Германия. Що се отнася до пазара на труда, Европейската комисия трябва да отложи всички правила и регламенти, докато не се излезем от тази криза. Европейската комисия се възползва от проблемите на хората, за да следва своята идеология. Присъединяването на Албания и а, Македония към Европейския съюз, както и а, това непрекъснато разширяване на Европейския съюз ще се отразят жестоко върху европейския бюджет. Това са фантазии. Не бива да се придържаме към тях. производството трябва да се върне тук отново. Големите предприятия не са в състояние да се справят с социалните последствия, които са опустошителни. Нашите земеделски стопани всъщност са жертва на свободната търговия. Страните, които се възползват от механиз... Европейския механизъм за а, а, солидарност, могат да го продължат да се възползват само ако брюкселската администрация разреши това. Нека да не забравяме миграционните потоци, които не прекъсват въпреки кризата. И външната служба също се оказва безпомощна в Либия и на други места. Това е мита за Антигона. Не трябва да я забравяме. Както знаете, Антигона приема смъртта, а не да се подчини. Нека да запомним този мит. Нашата Европейска комисия трябва също да се запита. Какво ще се случи след кризата? Благодаря ви. Е, на колегата Мариони. Колегата Джамбаски има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, на първо място не чух никой в тази зала да порицава комунистически Китай. За това, че мълча, за това, че кри, за това, че както техните предшественици, комунистите в Съветския съюз мълчаха за Чернобил, тези хора затаиха истината, с която пожертваха хиляди човешки животи, включително и на наши съграждани в Европейския съюз. У всички в тази зала са демократи и никой не каза една дума за отговорността на комунистически китай. на второ място уважаеми господин комисар европейската комисия закъсня и нейното закъснение е причина да се наложи националните държави да вземат мерки да затварят своите граници. на трето място уважаеми попитах почитаемия господин мишел скъпия шарл не го ли е срам че председателстваният от него съвет взема точно днес решение за приемане на пакета мобилност? ако не знаете почитаеми колеги в момента стотици хиляди източни шофьори включително български полски румънски чешки спасяват животите на хората в белгия във франция в германия в нидерландия. сега те са добре дошли сега не ги гоните сега няма пакет мобилност сега работят по 12 часа спят в кабините не ги прибирате в българия. а искате като свършат работа като спасят човешките животи да оставите 200 хиляди човека без работа. това господа и дами уважаеми почитаеми е лицемерие и е доста налудно. уважаеми чета декларацията. спокойно мога да кажа от името на европейските консерватори че ние няма да се присъединим. във времената в които от вас се искат икономически разумни и смислени мерки там се говори за полша за унгария за бежанци за какво ли не. това не е разумно. видях господин председателю не чукайте сега ще приключа. уважаеми ако не се вземат смислени мерки рискувате този вирус да се превърне в чернобил за европейския съюз. Благодаря на колегата Джамбаски. Думата има колегата Ботенга. Благодаря на Европейската комисия, благодаря на господин Мишел и на съвета. Да, обичайно се говори тук за пазара, непрекъснато за пазара. Какво виждаме сега? Ние се оказваме всъщност една голяма слабост, жертви на слабостта на пазара. Липсват медикаменти, липсват липсва оборудване и много стотици жертви а, а, можеха да бъдат спасени. Ако, разбира се, а, изследователите всъщност имаха парите за да разработят е, медицински и здравни решения. Какво обаче се оказа, че всъщност нямаше вече пари, защото всъщност големите фирми, големите концерни корпорации решиха да инвестират в друга посока, например някакви модерни кремове и така нататък. Обръщам се към всички тези големи концерни нека да преосмислят работата си. Естествено, че те какво правят? Те се търсят печалба, разработват е, патенти, които след това продават скъпо. Ясно е, че мислят за парите и мислят за печалбата. Не може без печалба, но когато го става въпрос за пандемия от такъв размер, между впрочем, ние трябва да адаптираме нашето европейско законодателство, за да защитаваме много по-добре патентите, европейските патенти. Така че трябва да се направи нещо на европейско ниво. Лекарствата трябва да бъдат генерични, по-ефтини да се използват, например, в... Виждаме какво става в Южна Африка, когато големите концерни отказаха да намалят цените а, за а, спин и хив. А, трябва наистина да, да се намалят тези цени големите фармацевтични концерни трябва да изберат между живота и между печалбата. Благодаря на колегата Боденга. За минута и половина думата имат Много бе направено за пандемията. Каталония също бе ударена от вируса. Днес трябва да изразим нашата солидарност на всички езици, защото това е криза. Криза не само здравословна, но социално-економическа и тя ще засегне всичките ни страни. Днес трябва да изразим нашата солидарност. Аз изразявам своята солидарност към всички испански колеги, всички хора, които пострадоха от пандемията. Трябва да имаме нови инструменти да се преборим с тази криза. Здравни инструменти, економически инструменти. Говори се за корона облигации. Те се подкрепят от общностния бюджет, но трябва да инвестираме и в науката, в изследванията, за да намерим ефективна вакцина. Това може да направим само ако имаме публични инвестиции и сътрудничество. Благодаря. А сега за две минути господин Морешан. Благодаря, господин председател. Нашия опит от последните седмици показват, че нито една страна не може да се справи сама. Солидарността трябва да наделее над егоизма. Преди три месеца, бях, преди три седмица бяхме в тази зала и дадохме възможност 37 милиарда да се мобилизират борбата срещу корона. И тогава казахме, трябва да направим повече повече да използваме резервите на бюджета в борбата срещу вируса. И сега комисията прави точно това. Комисията предлага мобилизирането на повече от 3 милиарда евро. Това трябва да одобрим днес и трябва да го одобрим бързо, за да стигнат тези пари до болниците, до лекарите, до пациентите. Но трябва да направим повече. Това е само началото. Нека планираме бъдещето. Европа трябва да помогне там, където нуждата е най-голяма. Това са болниците в градовете, районите, регионите, които които болници не могат да спасят пациентите си. Хората очакват решение от нас. Аз имам решение. Аз имам предложение, а именно Фонда за солидарност да отиде за инвестиции в болниците. 15 милиарда биха могли да подобрят положението в болниците навсякъде в Европа. Така че където и да е човек в Европа да получи висококачествено обслужване. Въпросът е имаме ли пари? Естествено, естествено трябва да ги използваме там, където е най-необходимо а именно да спасяваме човешки животи. Апелирам към всички политически групи. Обединете се за общата цел. Нека направим тази резолюция проект на Европейския парламент. Нека нашия парламент бъде запомнен с тази благородна цел. Целта да се спасят човешки животи. Благодаря, колега Морешан. А сега минута и половина господин Морено Санчес. Благодаря, господин председател. До... Имайки предвид, че кризата е голяма, Европейският съюз не може да действа по-малко. Празните думи не стигат. Европейският съюз е изправен пред историческото предизвикателство и принуден да действа според своите принципи. Е, тъй като целият наш проект, общата ни съдба е поставена под заплах. Е, проектът, който гласуваме днес тук, е, е стъпка в правилната посока, но това не е необходимо. Съюзът наистина се нуждае от нов план Маршал, както предлага председателя Санчес. План Маршал, който съдържа солидарни финансови механизми, в това число еврооблигации. И тук трябва да отправим категорично послание към своите съграждани. С една първа пътна карта, е, ние ще подкрепим днешната резолюция, но оттам нататъка ще са необходими е, е, бюджетни, парично-политически мерки, които да съдействат за преодоляването на днешната криза. Всички финансови инструменти следва да бъдат освободени от бюрократизацията, да станат общодостъпни за държавите членки. Е, сътрудничеството трябва, разбира се, да се опре на зеления е, курс, на цифровизацията, на възстановяването на туризма, е, на, на културната индустрия. Приключвам, господин председател. Нашата камера, парламентът, ще трябва да участва пълноценно. Председателят изключва микрофона на оратора. Председателят, извинявайте колега Санчес. Уважаеми колега, имате е, минута и половина. Само минута и половина. Gracias, presidente. Finalmente, señor... Uh, uh, excuse me, I didn't give you the floor again. You had the floor for one and a half minutes and you are now by, by over two... Не, не, вие, прекра... вие прекрачихте времето с повече от две минути. Нямате думата отново. Моля, уважавайте колегите, уважавайте и, и, и хората, които ни следят по интернет, защото всички те очакват определените изказване в определеното време. На след, следващият оратор, госпожа Рис. Благодаря, господин председател. Какво видяхме с тази криза COVID-19? Видяхме всъщност, че се случиха много неприятни неща, обаче въпреки това се проявява огромна солидарност, за която не мога да изкажа своята благодарност виждаме всъщност хората какво правят по места. Те си шият сами предпазни маски, даряват ги. И всъщност те се питат към нас, те, те ни питат, обръщат се към нас какво прави Европа. Европа прави ли достатъчно? Вече хор, колегите се изказаха за економическите действия. Разбира се, ще повторя още веднъж пакта за стабилност, новия бюджет, тази сутрин парламента иска и повече и разбира се Европа трябва да даде нов отговор. Вече се предлагат корона облигациите. А сега на здравно ниво предложенията са многобройни. Не можем обаче да се крием зад ограниченията. Какво, какво прави всъщност Европейската комисия? комисията, за съжаление, не активира а, хуманитарната помощ, която можеше да бъде толкова съществена в Бергамо, в Мюлхаус, на много други места. А, наред с а, помощите за гражданската защита, е, ние можехме да получим и хуманитарна помощ, защото искам още да, да кажа нещо много важно, а именно новородените. Новородените, които са толкова уязвими. Имаме толкова много смъртни случаи на новородени. Едно от 10 новородени в Белгия, в моята родина, са а, починали. И посетителите, например, трябва в болниците, трябва да, да бъдат тествани. И така нататък. Маските са много, много важен проблем, но не бива да забравяме и тагата. Тагата и траура на толкова много хора. Така че е много, много важно да им подадем ръка. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Рис. За две минути и половина господин Деман има дума. Колегаш, да Европейска уния фалт. Благодаря, господин председател. Европейският съюз се затруднява. да е много. Той е изправен пред големи решения, но най-вече той не действаше. Китай изпрати помощ. Шенгенските граници бяха оставени отворени до 18 март. Нямаше защита на населението, нямаше натиск върху китайските пазари за животни да бъдат затворени, не бе погледнато какво се прави